че да се постигне допълнителна полза за Дунавския регион и за гражданите, които живеят там. Те са 115 милиона. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това закривам дебата по тази точка. Тя ще се гласува в четвъртък в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е изявление на комисията относно кръвните стволови клетки от пъп на връв. Искам да приветствам с добре дошъл комисаря Дали. Ready, commissioner... Когато сте готов, господин комисар, можете да започнете изказването си. Господин председател, уважаеми колеги, Развитието на науката през последните десетилетия доведе до използването на кръвни стволови клетки от пъвна кръв с положителни резултати за пациенти, страдащи от заболявания на кръвта, като левкемията. Тези клетки могат да се използват и за други заболявания, за лекуване на други заболявания, най-вече генетични. Научните изследвания обаче трябва да даде резултат трансплантацията на човешки тъкани има води до риска от заразяване. За това трябва да се гарантира качеството и безопасността на човешките тъкани, които се пресаждат. Държавите членки обаче сами вземат решение дали и кога да използват кръвни стволови клетки. Европейския съюз няма компетенции да хармонизира този въпрос. В директивата ясно се посочва, че Европейския съюз не трябва да се намесва на националните решения за използването на каквито и да е човешки клетки. Но ако държава членка реши да използва кръвни столови клетки от път на връв, трябва да гарантира качеството и безопасността, така както се изисква от директивата, както и да гарантира спазване на основните права. Трябва да се предостави ясна, обективна информация за ползите и недостатъците от използването на такъв тип клетки. Това отново е в компетенциите на държавите членки. Комисията насърчава държавите членки да предприемат действия, някои вече предприеха такива мерки. Искам също да ви уверя, че комисията внимателно следи за транспонирането на директивата за тъканите и клетките и за прилагането на директивата която беше изпратена в парламента през януари миналата година. Благодаря. Сега от името на политическите групи давам думата най-напред на господин Лизе от името на НП. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Добре, че в този късен час вие отделяте време, за да обсъдите с нас тази важна тема. Уважаеми колеги, Изследванията на стволови клетки предлагат големи шансове за пациентите, които ние днес не използваме в достатъчна степен. Има много неща, които са направени в сферата на фундаменталните изследвания, обаче междувременно има над 70 заболявания, които се повлияват добре при използване на кръвни стволови клетки от пъпна връв и е, клетки от е, възрастни индивиди кръвните стволови клетки от път на връв се използват е, в момента за алогенни е, трансплантации и могат да се използват основно в случаите, когато става дума за деца болни от левкемия. Съществуват и подходи за автоложна терапия, т.е. детето, от е, чиято пъпна връз са взети клетките, може в ограничени рамки да печели и днес от това. Затова нашата политика трябва да бъде насочена най-вече към подкрепа на публичните банки с кръвни стволови клетки от прът на връв но от друга страна ние трябва да подкрепяме и автоложното лечение и да не го забраняваме, защото в крайна сметка родителите трябва да бъдат тези, които решават последни, като за тази цел ние трябва да им предлагаме достатъчно добра информация. Необходими са ни ясни стандарти за сигурност и качество, трябва да се следи за използването на клетките по предназначение и да не се използват клетки, при които не са спазени стандартите за качество. Необходими са ни приоритети в изследователската дейност в тази сфера особено що се отнася до сигурността на пациентите. И ние трябва да се погрижим родителите да могат да вземат сами решения, така че кръвта от пъпната връв да не се изхвърля, а да се използва за собствените им деца, а и за други деца, където е възможно. Мисля, че това е в рамките на нашите правомощия. Могат да се направят много неща от наша страна. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя госпожа Рис от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да благодаря на колегите, особено на изказалите се, особено на колегата Петърле е, за тази много е, интересна инициатива. Е, това е много интересна инициатива в продължение на последните 20 години поради трансплантацията на кръвни стволови клетки от път на гръв са лекуват някои онкологични заболявания, левкемия, автоимунни заболявания, някои рядки болести, които не се подаваха преди на лечение. Независимо от това, е само 1% от е, е, пъпната е, кръвта от пъпната връв се запазва. Има огромни разлики между различните държави. 5000 в Франция, 7000 в Гърция, в Белгия са излекувани по този начин. Следователно трябва да се проведе една информационна кампания сред бъдещите родители. Трябва да се даде възможност да се даде живот два пъти. И освен транспонирането на директивата във връзка с тези стволови клетки, за нас ни се струва, че е изключително важно Европейски съюз и комисията да насърчава държавите членки да консервират кръвни стволови клетки от от пър, пъпна връв. Съществуващите противоречия, които бяха цитирани от комисаря за частните и държавните плен, банки, не, не би трябвало да бъдат релевантни тук, защото би трябвало да се даде шанс на болните. Председателя, благодаря госпожа Алкен от името на Зелените. Гросте. Благодаря, господин председател. Естествено, аз споделям също схващането, че трябва да се изградят банки за такива клетки. Смятам, обаче, че не трябва третирането да бъде като при истинска трансплантация. Важно е да се вземат мерки за сигурност, такива, каквито бяха споменати от господин Лизе, а и от други оратори – Днес ние не знаем точно какви възможности може да предложи тази изследователска дейност. За това трябва да създадем на първо време тези банки, които да бъдат публично достъпни и които да могат да се ползват от всички за различни видове лечения. Освен това е важно да се посочи, че има и капани. Например, родителите могат да бъдат до някъде склонявани да плащат за сигурността, за безопасността на своите деца. Т.е. от родителите да се иска определена сума и след това кръвта да се съхранява. Много рядко наистина собствените деца се нуждаят от лечение с кръвни стволови клетки от собствената им пъпна връв. Смятам, че тези банки по-скоро ще трябва да се използват за изследователска дейност и за целите на лечението в публичната сфера. Аз дори имам чувството, че понякога родителите биват заблуждавани, така че е, да мислят, че не инвестират достатъчно в сигурността на своите деца. Надявам се, че ще получа подкрепа за моите идеи, защото наистина ще бъде жалко, ако този материал се пропилява. Следващият оратор, госпожа Мариса Матиас от Обединената левица. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз също искам да кажа колко важен е този въпрос. Ние обаче не трябва да даваме на празни надежди в е, Европа. Ако погледнем как е, става събирането на стволови клетки, информацията, която се предлага, виждаме, че тя е подвеждаща. Само 1% е, от тези клетки са от път на връв. Споменати са доста болести, които се лекуват, Алцхаймер и рак между тях. Частни банки могат да бъдат създавани и те казват на родителите, че могат да запазят пъпната връв на тяхното дете, която да бъде използвана при нужда за неговото лечение. Но това са на празни обещания, които се дават на родителите защото, например, в Португалия е необходимо да се плати сума в размер на 3,5 месечна заплата, за да може да се ползва такава частна банка. Не трябва да се допуска използването на столовете клетки само а, като стока. Нуждаем се за това от безпристрастна информация. Ние трябва да настояваме това да стане в името на доброто качество. Благодаря. Следващият оратор е господин Петърле. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Приветствам вниманието, което отделяте на тази тема и е, ви благодаря за това, което вие правите, защото то, то според мен ни приближава до гражданите. Аз бях докладчик е, за регистрирането на а, е, автомобили, движени от водород. Ние трябва да обърнем много, внимание, много голямо внимание на този въпрос. Вие споменахте за положителното си впечатление, когато говорихме за този проблем. И това е нещо, което е а, голям проблем и за родителите, и за други хора, които се занимават с приложните аспекти. Вие казвате, че Европейската комисия следва да насърчава държавите членки да пред предприемат мерки в тази сфера. Това, което виждаме ние, което е едно разхищение на този етап, може да стане източник на здраве, както нашето здраве, така и здравето на някой друг. Необходима ни е тази стратегия, трябва да знаем какво подкрепяме, какво а, правим, за да насърчим родителите, какво изследваме. Ние трябва да докажем, че сме на една страна и че се борим за тази кауза. Благодаря, господин Петърле. Сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания и давам думата първо на господин Канчиян. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте в този късен час да разискваме една толкова важна тема. Темата е важна, защото следва да се окаже подкрепа на изследванията, извършвани с такива клетки. Минали queste... Инициативи като разяснителни кампании и други също трябва да намират подкрепа, за да получават хората необходимата информация и е, това да става, разбира се, на европейско равнище. Вие посочихте преди това, че не се предвиждат европейски компетенции в тази сфера, но транспонирането на директивата от 2004 година може да даде възможност за създаване на стандарти за качество, за консервирането и разпределението търговското разпространение на тези клетки. Освен това, трябва да се гарантира и кохерентно прилагане на националните правни разпоредби, така че да се гарантира всички пациенти и всички европейски родители да се ползват с същите права и да се подчиняват на еднакви законови разпоредби. Консервирането на кръвни стволови клетки от пъп на връв в банки е важно. Грация за да се гарантира достъп до всички пациенти до тях. И мисля, че този спор накрая трябва да приключи успешно. Благодаря. Благодаря. През последните избори в Ирландия въпроса за изследванията с стволови клетки беше много спорен. Сега медицината не се споменава, защото се набляга на економиката, но медицината е напреднала много. Ние се радваме на качеството на медицинските изследвания, които се извършват в Европейския съюз от медицинските специалисти. Това е добър пример за постигнат напредък и за потенциала за справене с 70-80 заболявания – и това е нещо, което трябва да стимулираме такива а, научни изследвания, разбира се, в рамките на етичните граници трябва да се осъществяват. Това зависи от самите на държавите членки, както по прилагането, така и по следението за правилното прилагане. Благодаря. Госпожа Синклер има думата. Благодаря, господин председател. Както вече казаха много колеги, това е един невероятно важен дебат по един въпрос, който не би трябвало да се обсъжда само тук, в нашата зала, в Европейския съюз. Дебатът трябва да бъде максимално широк аз а, се люшкам между католическото си а, възпитание и съвременната наука. Но аз тук искам да поздравя а, а, ко, а, комисаря, но трябва да кажа, че това трябва да бъде оставено на а, държавите членки и трябва да се зачитат културните различия а, а, в държавите членки членки и инициативата не би трябвало да се иззема от техните ръце. Господин Миколашек има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Само няколко думи за стволовите клетки от пъпна връв вземането на кръв от пъпната връв на новородени, която беше изхвърлена до този момент, може да предостави недиференцирани стволови клетки, които да може да се използват по всяко време в бъдеще, да бъде използвано за лечение на а, а, онкологични заболявания или а, на 70 други а, заболявания. И моят въпрос е защо само 1% от тази кръв се съхранява? Аз съм съгласен, че държавите членки трябва да регламентират тези въпроси, но поне комисията трябва да помогне, като насърчава родителите да разберат предимствата на тези изследвания. Казвам го като бивш докладчик по, по, по напреднали е, методи за е, терапевтична намеса. Благодаря. Аз също искам да благодаря на комисара за неговия принос. Поради безпокойствата, които бяха изразени, едно от решенията е да има национален регистр на кръвните банки. Това трябва да бъде ресурс за съхранение на кръвните стволови клетки от пъпна връв за използване в бъдеще. Но някои споменаха за проблема с цената за съхраняването. Следва да се осъществява контрол върху доставката на а, такива стволови клетки в съществуващите банки. Ние сме убедени в ползите от използването на тези клетки за ликуването на различни заболявания в бъдеще, но трябва да бъдем много внимателни, защото се дава често на празна надежда на хората. Ние трябва да имаме научни изследвания и те да показват, че резултатите, за които се твърдя, че може да се постигнат, действително съществуват. Сега давам думата на комисаря Дали за обобщение на дебата. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че високо се цени напредъка, който беше постигнат в прилагането на стволови клетки за терапевтични цели. Ние сме съгласни всички, че това трябва да бъде насърчено. Някои от проблемите, които бяха повдигнати от уважаемите евродепутати са свързани с информация и с съхраняването. Що се отнася до информацията е важно, както всички се съгласяваме, да се предостави адекватна и достатъчна информация на родителите и на широката общественост за ползите е, от е, съхраняването на, на такива стволови клетки. Е, компетентностите на държавите членки са различни, както по отношение на ползите, така и от приложението. Държавите членки започнаха информационни кампании. Комисията насърчава държавите членки да предприемат такива действия. Що се отнася до съхранението, ние знаем, че частни фирми вече предлагат на родителите услугата на съхранение на кръвни стволови клетки от бъбна връв. Няколко държави членки имат публични държавни банки. Знае се, че се определят доброволните принципи, безплатно донорство и анонимност. В 2004 година Европейската група по етика предложи държавно съхраняване, за да може да се гарантира солидарен достъп от страна на всички пациенти, които се нуждаят от това. Председателя, благодаря. С това приключихме дебата за кръвните стволови клетки от пъп на връв. Имаме още една точка от дневния ред. Това са доминутните изказвания.